Uh, Добър ден на всички да започваме ли? Имате дневния ред. От е, докладчика на TDI е, имам молба по точка 11 да работим по нея в края на гласуването. Ако не възразявате, да действаме по този начин. Точка 2. Одобрение на протокол от заседанието от ноември и декември. Заседанията ноември-декември. Ако нямате възражения или коментари, ще приемем, че са одобрени. Да. Трета точка. Съобщение на председателя. Както знаете, това заседание ще бъде пред, предавано е, по вебстрим, списък на е, кореспондентите ви е открит. Сега Меркосур, Меркосур на 19 декември е поступила молба за консултации с Бразилия по дискриминаторни е, преимущества, данъчни преимущества в полза на Бразилия в някои отрасли на бразилската економика. Тоест, е, тук е, започва търговски спор с Бразилия, с Аржентина. Аржентина а, ние в същия ден е получена мълба за консултации с Европейския съюз относно антидъмпингови мерки. Е, искането от Аржентина срещу Европейски съюз. Тези две точки ще се обсъждат на е, групата е, по Меркосур, която ще има заседание сряда на 22 след два дни Виетнам. Шестия кръг преговори за свободно, споразумение свободна търговия с Европейски съюз Виетнам на 13 и 17 февруари ще се проведе и двамата доклад, преговарящи желаят да приключат в края на годината преговорите. Очевидно, преговорите са е, върват добре. Е, седмия кръг е, ще започне в сата на март. САЩ в Конгреса е внесен проект закон законопроект. Е, там има известни нови моменти, сравнени с, сравнени с предишната, е, предишните законопроекти за е, партньорски споразумения за търговия, по трудовите и екологични стандарти и за да има повече прозрачност в сайта на Конгреса може да следят тези преговори. Бих ви приканил да го направите. Сега, според този законопроект, представители на Конгреса би трябвало да участват без да се намесват, разбира се, в преговорите, в е, сеансите, в преговорите, това е, но разбира се, това се отнася и до ТИТИП, когато се водят преговори там. Трябва да присъстваме. По Сингапур нямам а, никакви новини и по преговорите с Канада. Както знаете, политическо съгласие е обявено, но текста на споразумението все още не е готов. Сега по първата ни точка по същество, точка четвърта. С удоволствие ще бъде тук, че присъства заместник, е, е, заместник е, министър на, по околната среда и конкурентоспособност и по конкуренцията Ноти Смита Караки. Той отговаря за износа и международни търговски отношения, представляващ действащия председател на съвета относно приоритетите на гръцкото председателство в областта на международната търговска политика. Удоволствие е наистина е, че министър Митараки е, е сред нас, включително неговия екип, включително новия постоянен представител в е, Комисията за търговска политика. Един пост, който беше вакантен допреди няколко седмици. Сега с удоволствие приветстваме ново заелие този пост, новия представител на Гърция. Имаме пълен екип, който е, от страна на гръцкото председателство. Аз съм се срещал с министър Митараки и, и тук по време на подготовка на гръцкото председателство на света и в Атина също така по време на посещение наши там. Винаги е било удоволствие да обменяме мисли и ще разберете, че ви казвам истината, когато го чуете. Той има ясни позиции, ясна, е, и ясни идеи за търговска политика. Е, благодаря отново за приема, който получихме в Атина. Наистина, това са обичайните ангажименти на всички нови председателства, новопоели председателството обикновено присъстват е, в този формат новия, новото председателство на съвета на Европа, на Европейския съвет, е, е, отговаря за търговия и инвестиции, обикновено дава изявление, така че добре е дошъл след нас, господин министр. Кирие Проедре, кириешки кирие Евровлевтес, επιτρέψτε. Господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, аз съм депутат е, от Гърция, така че ще кажа колеги, за мен е наистина удоволствие да бъда сред вас тук днес за да представя приоритетите на председателството следващите 6 месеца и да проведа дискусия по тях с вас. Това е целта на посещението ми тук. За председателството ролите на Европейския парламент е изключително важна. Той е, изразява волята на народите от Европейския съюз и в следващите 6 месеца трябва да ви уверя, че председателството ще направи всичко по силите си, за да води един отворен, открит диалог с Европейския парламент. В случай в взаимодействие с вашия комитет ще продължим. Това е една практика от миналото, много успешна практика, заедно с председателя Морейда и други е, членове на парламента. Ние работихме заедно в е, среща на върха на СТО в Индонезия, където Европейския парламент участва и изпрати една внушителна делегация. В Атина имахме възможност също така да се срещнем с годин Казак и да разговаряме по това как ще координираме действията си не само по общи въпроси и по конкретни, по конкретиката, тъй като независимо от идеологическите различия всички е, искаме да имаме една по-добра Европа, от която да се ползват е, народите на Европа. Когато става дума за Европа, търговията играе важна роля, защото ако споразуменията, които се обсъждат, е, бъдат сключени успешно, те трябва да помагат за създаването на работни места това са е, два много важни въпроса, които занимават е, вниманието в Европейския съюз. Е, ние се мъчим да постигнем по-бърз економически растеж и как да се реши проблема с безработицата. Ето защо ролята на световната търговия е толкова важна. Гръцка, приоритети на гръцкото председателство са четири. Първо, така наречения е, ориентиран към всяка отделна държава, вертика, е, преговори вертикални и ориентирани към всяка отделна държава. Председателството се опитва, опитва да координира работата между съвета, парламента и комисията, за да може да се е, изчисти, доизчисти европейската договорна, преговорна стратегия. Това се отнася и до двустранните търговски споразумения. Особено важно е това, когато говорим за споразуменията, отнасящи се до смесени компетенции, т.е засягащи аспекти, които отиват отвъд е, търговската политика. Такива множество от е, договарните в момента търговски, двустранни търговски споразумения са от този вид. Първо, ТИТА Вече е, се проведаха няколко е, кръга преговори. Очакваме сега обмена на оферти, който ще е, стане на 10 февруари. Седмица след това ще направим политическа равносметка заедно с комисаря, комисаря Дегухт и представителя на САЩ, министра на търговията на САЩ. През февруари в Атина ще има е, се такава среща и на нея ще се обърне особено внимание на TTIP с САЩ е, е, търговските, представителите от другите си от двете страни, Европейския съюз и САЩ, представител, ще представят своите, своите мнения, становища за състоянието на пазара. Разбира се, след това ще обсъдим позициите на държавите членки и ще направим равносметка на сегашното положение. Втория приоритет е, е така наречените сита е, търговски събрания Канада, Европейски съюз и преговорите по тях. Е, когато финализираме този процес, е, страните ще бъдат в състояние да парафират споразумението. Надявам се, че ще се придвижат тези неща по време на гръцкото председателство. Третия приоритет – в рамките на достойните търговски споразумения е Европейския съюз да започне с преговори за свободни, е, е, споразумения за свободна търговия. През април трябва да е, видим какви споразумения ще се предприемат с Япония относно устраняването на нетърговските бариери и засилване на пазарния достъп до е, железопътни и е, обществен транспорт. В зависимост от развитието на нещата, съвета може би ще реши дали ще трябва, ще се налага да преразглеждаме насоките. И това ще стане на заседанието в Брюксел. Искаме да обърнем особено внимание на Китай, Средиземно море, е, Средиземноморския район и страните от е, залива. Е, искаме да развием, да развием отношение с основните търговски партньори на Европейския съюз на световната сцена. Колкото до средиземноморските страни, един от приоритети на гръцкото председателство не в съвета за външна търговия, а е безопасността, сигурността в Европейския съюз. аз мисля, че подобряване на търговските отношения с съседни страни, съседни на ЕС, ще помогне в значителна степен за е, подобряване, е, увеличаване сигурността в ЕС. Сега да спомена Меркосур. До сега девет кръга преговори са проведени. Последните бяха през октомври. Последният кръг беше октомври 12 година. До сега ударението в преговорите е върху правилата, нормите, е, сега двете страни изготвят своите оферти е, по отношение на пазарния достъп. Нямаме все още дата за подаване на тези предложения, тези оферти, макар че от е, Бразилия по-специално имаме положителни сигнали. Това е първия това беше първия стълб, първия приоритет. Втория се отнася до хоризонталните приоритети. Те са два. Първо, трябва да защитаваме висококачествените сълсковански продукти на Европейския съюз, е, е, като имам предвид защитените географски индикации и е, обозначения за происход и по този начин защитаване на високото качество за отпанските продукти в Европейския съюз, голяма част от които са категоризирани или като географски обозначения или происход. Всичко това означава, че успешният достъп на нашите висококачествени хранителни продукти на международните пазари зависи от това. Когато обсъждаме TTIP, Европейския парламент и по-конкретно вашата комисия и както каза председателя в своите изявления, ако не се споразумеем по географските указания и обозначенията за происход, няма да е възможно да, да, да е, стигне до споразумение. Ако няма географски обозначения, няма да има и е, сделка, договор. Неофициалният съвет, неформалният съвет е, ще излезе с нови идеи, за да видим как можем да засилим механизмите за, за защита. Разбира се, не искаме да променяме начина на воден на преговори по тези продукти в международните търговски спогодби, но се питаме дали да не ползваме англосаксонската е, правна система, т.е. търговската марка е, като защитна мярка за нашите продукти, по този начин да бъде сертифицирани нашите продукти, една търговска марка, която да ще отразява правната уредба, законовата система е, в, е, за, в държави, в които не се приемат е, географските обозначения и обозначенията за происход. Трябва да, видя и какво, да видим какво ще стане с двустранните търговски споразумения, които се отнасят до е, обозначения за происход, които, държави, които искат преходни периоди, но, но не, това не обхваща тяхното собствено производство. Ние трябва да видим как да защитим собствените си обозначения за происход извън Европейския съюз. Сега хоризонталните приоритети, споменах географските внимания и обозрение за происход, но сега морски аспект на търговската политика искам да засегна. Един от приоритетите е така наречения син растеж. Гърция е морска страна и наистина морската търговия е 90% от търговията ни с Европейския съюз и трети страни. 40% представлява това и от вътрешно е, търговията в рамките на Европейския съюз. Така че морския аспект на търговската политика е решаващ фактор за економическия растеж в Европейския съюз и проспоритет, разбира се. А, той гарантира е, гладкия е, приток на, на внос, е, е към Европейския съюз и обратно е, към и от света. Затова наистина трябва да е, направим така, защото е, споразумените с трети страни да съдържат стандартна клауза за морския транспорт, а също така и членове за либерализация на морските услуги. И третия приоритет многостранните споразумения. Това ме навежда на СТО и положението след Бали, което е доста положително. Световната търговска организация сега се предвижда да решава въпроси, които останаха висящи от Бали, както и други въпроси, които попадат, по, под, е, попадат в до, програмата за развитие от Доха колкото до Европейски съюз, ние трябва да направим много точна преценка на резултатите от Бали, съвета трябва да го направи, но също така трябва да започнем един стратегически дебат за това по какъв начин искаме СТО да върви нататък, от тук нататък когато ще се срещнем с търговски министр на САЩ на неофициалния съвет на 27 февруар, председателя Морайра също ще присъства, ще обсъждаме, обсъждаме европейския дневен ред в периода след Бали. Когато говорим за многостранни спогодби, много важно е също да говорим за важни, значението на нета, нет, е, митническите бариери е, имаме редица проблеми, които трябва да решаваме след Бали. Един от тях е как да подобрим достъпа до пазарите. И за да стане това, един от е, препани камъните, които трябва да преодолеем, са нетарифните, немитническите бариери и тяхното отстраняване. Това е въпрос, е, това е проблем, е, защото повечето от предприятията, от които са изправни европейските страни, когато трябва да изнасят продукти, се свързани с именно NTB, с нетарифните бариери. И основният проблем е за малките и средни предприятия а именно е, те, последните, са гръбнака на европейската економика. Ето затова насърчаваме участието на, и приноса на държавите членки. Знаем, че много информация е, има в пространството. Искаме да знаем до каква степен тези нетарифни бариери пречат на европейския износ, така че ще искаме информация и обратна връзка от държавите членки. Четвъртия приоритет не е по-маловажен, е, макар и последен е, а това е стремежа ни да бъдем посредник в законодателната дейност, която съществяват парламента и съвета. Целта ни е да придвижваме досиетата и да приключваме с забатачени, висящи такива. Една от основните цели на гръцкото председателство, както нашия премьер Антони Самарас каза преди време, е да използваме това, че Европейския парламент е в края на мандата си и да се опитаме максимално да форсираме в е, последните 4 месеца, да се, попит... да се помъчим да приключим максимален брой досиета. По директ насоките за финансовата отговорност, председателството иска да се, придвижи, да се придвижва е, ускорено и е, това е, защото ние си даваме сметка, е, че имаме нужда от споразумения с, е, на Европейския съюз, които съдържат въпроси свързани с защита на инвестициите и е, средства за решаване на спорове. Би трябвало също така да споделяме отговорност между Европейския съюз и отделните държави в конкретни случаи. Както знаете, и тук няма да навлизам в подробностите, но основните нарешени въпроси се отнасят до членове 8 и 9 и са свързани с условията и процедурите, при които комисията може да поеме защитата от държави членки. Имаме текст на комисията, раздадене на държавите членки на 15 и комисията по търговска политика е, и услуги обаче не можа да проведе дискусия по този текст, тъй като националните делегации нямаха време да го прегледат. Но следващия път, на следващото заседание на комисията на 29 януари, този текст ще бъде разгледан. Според нас е, предложението е във вярната посока и наистина отразява искреното усилие на Европейския съюз да се приближи до, комисиите на държави, до е, позиции на държавите членки. Е, във връзка сме с Европейския парламент и с комисията, за да решим да определим конкретните дати за следващата, следващата тристранна среща, за следващия трилог ще гледаме да няма бавене и отлагане, за да стигнем до споразумение. Ако окончателният текст отразява позициите на всички държави членки, които участват, е, тогава да, без бавене да го приемем. Втората важна инициатива е регламента за прилагане правила, търговските правила на Европейския съюз. В този регламент искаме да подчертаем значимостта на позицията на Европейския съюз при договаряне на международни търговски споразумения така че комисията да може да реагира бързо, без да се затлачва в процедурата на съвместно вземане решение, която е много времеемка. Знаем, че има обикновено, е, имаме срок 12-13 е, февруари, когато комисията Инта ще приеме този, това досие. Въпреки сложността на въпроса, напредък има, особено когато става дума за разглеждане включването на услугите в следващия преглед. Усилията ни сега са съсредоточени върху търсене на обща почва в следните области. Първо, когато става дума за процедура за определяне на договарящите се, договарящите органи в областта на обществените поръчки и когато става дума за обмена на информация между институциите. Още два законодателни акта има първо, инструмента за обществените поръчки. Вашата комисия на 15 януари ни даде зелена светлина да придвижим това досие и ще се опитаме да се възползваме, за да запушим дупките и да е, изгладим различията между държавите членки. Бих искал да поговоря сега и за модернизиране на, за е, защита на търговията, включително антидъмпингови мерки. Тук е, трябва да работим между и в институциите. Това е едно доста деликатно досие и гръцкото председателство иска да актуализира, модернизира тези инструменти, като запази техната ефективност също времено. Очакваме с нетърпение да видим какво ще е гласуването утре, за да придвижим напред това досие за да получат съответния мандат, от това се очак... трябва да видим дали ще получим съответния мандат, за да действаме напред и трябва да се има предвид, че ще се работи при много ограничени, съкратени срокове. Сега програмата наистина е амбициозна, дами и господа. Положителното е, че всички институции са готови да си взаимодействат, въпреки разминаващите се позиции понякога. Това е демокрацията, така е при плурализма и е, съм убеден, че е, ако всички помогнем в края на гръцкото председателство, ще можем да ви представим да ви запознаем с постигнатия напредък. Благодаря много за честа да бъда сред вас, за поканата и а, е, за, за това, че говоря пред Международния комитет по търговия. Благодаря ви. Благодаря ви. Е, сега се обръщам към е, депутатите. Господин Казак е, от името на либералите. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин заместник министър, още един път искам да ви приветствам с добре дошли в Европейския парламент. Както председателят спомена, ние имахме възможността да се срещам с вас по време на, нашата, на нашето посещение в Атина в края на на миналата година и да обменим доста обстойно мнения, е, свързани с приоритетите на гръцкото председателство. Трябва да кажа, че бяхме е, впечатлени от степента на амбициозност и ентусиазъм, с който специално вашето ведомство поема своята част от гръцкото председателство в областта на международната търговия, въпреки по изключение доста по-краткият срок на това председателство с оглед предстоящите а, избори за Европейски парламент през май, месец май. А, тези 2-3 месеца, които, едва, които вие, с които вие разполагате, наистина предполагат а, доста голяма мобилизация и, и, и търсене на самишленици и партньори в, за, за решаване на, на, за посрещане на тези предизвикателства. Аз искам да ви поставя няколко въпроса, свързани с вашето изложение. Вие споменахте, че предстои през април да се направи преглед на постигнатото в преговорите между Европейския съюз и Япония. Аз като докладчик на Европейския парламент по това досие бих искал да ви попитам дали сте оптимист относно резултатите от този е, преглед, дали до тогава ще имаме достатъчно а, така, очаквания онези щекотливи проблеми, по които все още има какво да се постигне от страна на Япония по отношение и на нетарифните ограничения и достъпа до пазара на, на железопътния, до, до обществени поръчки в железопътния сектор и така нататък. Дали ще Очаквате ли да този, тази, тази, този преглед да позволи продължаването на преговорите или не? А, по отношение на доклада за достъп до обществени е, пазара за обществени поръчки на господин Каспари, който ние гласувахме през миналата пленарна сесия. Мисля, че това беше един много добър компромис, който беше постигнат, но разбира се, е, вие знаете по-добре от мен, че в съвета е, има доста сериозни противоречия по този въпрос. Смятате ли, че този компромис който постигнахме тук в Европейския парламент, би сложил като достатъчно солидна база, за да може да бъдат убедени е, останалите членове на съвета, които все още не са убедени в необходимостта от този регламент, да презгледат позицията си и да се постигне е, консенсус или поне е, така да се постигне обща позиция по този, по този регламент. Вашето посещение съвпада и с много важно посещение тази седмица. Турският министр-председател заедно с министъра по економиката пристигат на официално посещение тук в, в Брюксел и се очаква между другото да бъдат обсъдени въпроси свързани с останалите отношения в, в областта на търговията и в функционирането на митническия съюз. Смятате ли, че по време на вашето председателство би могъл да бъде даден тласък за подобяване ефективността на функционирането на митническия съюз между Европейския съюз и Турция и решаването на все още съществуващите проблеми особено свързани с равното третиране на Турция в преговорите за споразумение с свободна търговия с трети страни и участието на Турция в тези преговори под една или друга форма. Благодаря ви и желая ви успех. Next, uh, Paul Murphy, Google, United European Left. No. Uh, uh е, Пол Мърфи, може би. А, не, извинявайте. И, всъщност бяха ми казали, че Пол Мърфи иска да вземе думата. Хелмут Трос, всъщност давам думата. Сега давам думата на господин Хелмут Трос. Той е координатор на НГУЕ. Благодаря, господин председател. Е, надявам се, че и господин Мърфи ще вземе думата. Благодаря на министра на Гърция за изчерпателното и много прецизно представане приоритети на председателството. Наистина впечатляваща е програмата, която са си е, набелязали за 6 месеца. Остават ни само 3,5 месеца до края на мандата и работата е огромна. Имам въпрос, свързани с сложните двустранни споразумения вие подредихте приоритетите си и на така високо място в приоритетите ги поставихте. Как е, в момента излежат нещата в съвета. Как виждате за една за съв, съвместна позиция, съвместни действия по много от отворените, откритите въпроси, е, останали открити от сегашните преговори? И какъв е точният дневен ред за следващия кръг? Е, обществеността следи внимателно нашите преговори е, и те би трябвало да знаят какво се договаря, как се договаря, е, как, какви са достатъци от единия кръг до, следва, кръг до следващия, т.е. как реагира съвета и как гледа на своите отговорности като един от партньорите, вземащи съвместно решение с комисията. Например, колкото до е, е, е, регуляторните стандарти. Всички е, говорят за технически стандарти. Това се отнася до е, трудовото право, екологичното право, инвестиционната политика, контролните стандартите за контрол и регулиране в, на финансовите служби чуваме, че вие имате по-високо ниво от е, е, европейското и може би като гръцки, е, гръцко председателство вие сте заинтересовани да се въведат най-високи, максимално високи стандарти в това отношение по отношение контрола върху финансовите пазари, за да се изключат случаи, на които бяхме светли от последните години. Сега, втория начин е за решаване на спорове, това е един много общ е, въпрос. Е, как, как ще се създаде такава, ще се вложи такава система в споразумението ЦЕТА? Това е един от е, начините за... Е, е, такъв елемент беше вложен в споредението с Китай. Аз искам да знам как върват преговорите. Паралелно промени ли се позицията или това продължава да е един спорен въпрос за съвета? И ме интересува отново връзка с търговски отношения с Китай. Знаем от тази седмица, че е, ще се преведат е, е, първите, първи тур от преговорите пролетните в Пекин. Каква е представата на съвета? Каква е представата ви за движението от тук нататък, за взаимния достъп до, към пазарите и защита на този достъп? и въпросът дали Гърция ще се обърне към този механизъм съвсем е, съзнателно е, в съвета е, Пирея, например, е един от пристанищата, които е, се използват за е, разтоварване на стоки от Китай и обратно, е, така че трябва много ясно да се, е, да, е, да се знае какви са е, мерките по е, достъп до пазарите. Е, сега, как, е, какъв натиск оказва съвета върху комисията за може тази глава специално от преговорите да е достатъчно прозрачна за обществеността, пък и за останалите законотворци. И последен въпрос от мен. Вие наистина Говорихте доста за политиката с съседните държави, търговската политика. Казахте, че е начин за засилване на сигурността по отношение на другите съседни райони на Европейския съюз. Как като гръцко председателство е, гледате вие на нашите на бъдещите отношения с Украина, пък и е, ако щете с изтока и с държави? Благодаря. Е, next. Председателят Представителя на европейските консерватори има думата сега. Благодаря, господин председател. Имам въпрос към господин министъра. Искам да знам е, как председателството през тези 6 месеца ще е, изясни факта, че не се предвижда никаква среща на върха с Руската федерация, за да се даде нов тласък на новото рамково споразумение между Европейския съюз и Русия. Е, какво мисли господин министър за Украина? Е, защото преговорите не доведоха до резултат, естествено поради натиска упражнен от Русия. Как ще стане така, че отношенията с Украина отново да станат ползотворни. Сега, може би, ще пристъпим към втория тур от въпроси. Нека да дам думата на господин министър, за да отговори на първите въпроси. Благодаря. Благодаря ви. Въпросите бяха много интересни. Да, вярно е, че ние започнахме дискусията с господин Казак по време на посещението ви в Атина, като член на, Европейската, на Комисията на Европейския парламент през декември, когато вие идвахте в Гърция. Е, сега, за споразумението между Европейския съюз и Япония, аз съм оптимист, че ще се постигне положително развитие, е, за да може Европейския съвет през април или през май е, да да прецени доколко преговорите се развиват в положителна посока. Независимо от това обаче ще се наложи е, да преразгледаме позицията си, ако действителността се окаже по-лоша е, и ако нашите първоначални оптимистични възгледи се окажат излагани. Е, много е, е важно по силата на това споразумение японския пазар да бъде открит за европейски предприятия. Това е крайната цел на това споразумение. Отваряне на пазара и създаване на работни места. Ако с това споразумение не се постигне тази цел, значи, че има нещо сериозно. По доклада Каспари, аз говорих за обществените поръчки, аз говорих за трилозите и казах, че е, в е, държавите членки има още големи различия на позициите. В момента въпросът се обсъжда, но докато Гърция е председател, е, ролята и се изразява в търсене на общи позиции и улесняване на постигнато на споразумение, колкото се може по-бързо. Разбира се, че ние ще бъдем председатели на Европейския съюз 6 месеца, но ако искаме е, триалога да приключи по-бързо, трябва да направим всичко, което можем. Специално за Турция, аз е, искам да ви напомня, е, че бъдещото членство на Турция в Европейския съюз си остава приоритет за Гърция политическата стабилност и економическия растеж в Турция биха били от полза и за двустранните отношения между Европейския съюз и Турция. Ние ще работим в тази посока и ще се стремим да изградим възможно най-добри отношения между Гърция и Турция. Господин Шолц, може би, ми зададе въпрос във връзка с нетарифните ограничения отношение. Е, за сътрудничеството между Европейския парламент и съвета. Е, всъщност беше ми зададен въпрос за трансатлантическата търговия и инвестициите. Е, сега, питахте ме и за сътрудничеството ни с Европейския парламент. Разбира се, че ще работим с Европейския парламент, за да постигаме съвместни решения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 напредъка на двустранните търговски отношения. Аз е, знам, е, че е, по принцип принципите, споразуменията са на политически принцип, има още работа, трябва да довършим текста и аз обещавам да работим сериозно. Все още не сме получили окончателен текст. Парламента също не е получил окончателния текст, така че трябва да чакаме да видим дали ще се постигне напредък. Е, е, по трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции ще има среща в Атина, за да могат да тръгнат напред преговорите. След дискусията с Европейската комисия ние е, ще се срещнем с представителя по търговията е, на Съединените щати през февруари. Е, сега, е, за нас всяко търговско споразумение допринася за стабилността в региона. Европейския съюз трябва да работи по сериозни въпроси, като незаконната емиграция. И една от основните причини за незаконната емиграция е положението в съседните страни. Ето защо споразумението за търговия винаги са много важни. Ето защо Средиземноморието е приоритет е, за Гърция. Ние вече сме започнали диалог с тези страни, но е, трябва той да продължи. Сега, за Китай. Е, през октомври октомври Евро... Е, е, съвета ни даде мандат за водене на преговори. За нас е много важно да имаме достъп до китайския пазар. Е, това си остава основен приоритет и при преговорите, които Европейския съюз води. Източна Европа, Русия, не знам доколко това е от моя компетенция. Не знам дали това е всъщност свързано с международната търговия. Това по-скоро е свързано с външната политика на Европейския съюз. Съвета по външна търговия подкрепи споразуменията с източните съседи на Европейския съюз. Ние се придържаме към тази позиция. Знаете, че преговорите с Украина се провалиха. Ние обаче посочихме политически ориентири, които продължават да отразяват позицията на Европейския съвет в областта на търговията. Сега Пол Мърфи иска да вземе думата. Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря на господин министъра за направеното изложение. Е, още един въпрос, още един проблем. Е, господин министър, вие не застегнахте въпроса за Индия. Е, не знам дали това е проблем за гръцкото председателство. Обаче аз мисля, че напредъка е твърде бавен. Какво е положението е, е, във връзка с е, споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Индия? Сега за СИФА. Не знам дали има специален интерес от страна на гръцки фирми по този въпрос защото говорим за златни мини в Халкидики и има споразумение с канадска фирма. Виждаме, е, че имаше спорове, имаше дори сблъсъци с полицията. Е, и ако бъдещото правителство и вашето собствено правителство трябва да реши е, дали е, правото на околната среда е преди златото на Елдорадо, тогава може би златото на Елдорадо ще промени гръцката държава. Това е безпокойство за гръцкото председателство и гръцкото правителство, вероятно. И още един въпрос, свързан с, Средиземноморието. Дали срещата на министрите е, в Съюза с Средиземно моро беше предвидено за 24 юни, е, но после беше отложено? Ще се осъществи ли е, тази среща? Е, дали е, гръцкото председателство ще се опита да, даде, е, да стане инициатор и в крайна сметка да се приключи споразумение с Северна Африка, с Средиземноморието, като се има предвид провала в търговията, а за по-голямата част от света това е път към развитието. Сега, е, говорим за реалистични срокове е, за приключването на преговорите с Съединените щати. Е, според вас, реалистично ли да се очаква тези преговори да приключат до края на тази година? Uh, three... Сега и аз имам въпроси. Имам три основни безпокойства, господин министр. Искам да ги споделя с вас. Какво е вашето мнение по тях? ongoing uh, increasing uh, на първо място е, positions in a number of member states against trade in general. Тъй като все повече държави членки е, изказват критични мнения по отношение на търговията и може това да се засили след изборите, ако Националния фронт, например, е, спечели доста гласове във Франция, и също подобни партии в Гърция постигнат а, такъв успех. Във всички случаи ще бъде засилена тяхната позиция и тук в Европейския парламент. But и а, е, балансът е, между Алианса против търговията и този за търговията ще е, се промени. А, споделя ли подобна гледна точка и съветът? А, предвиждате ли подобно развитие? в е, една държава, където се е намесила е, тройката, може да последва рецесия. Смятате ли, че търговията е част от този проблем? Какво е вашето послание, посланието на председателството на съвета, що се отнася до ролята на търговията при създаването на работни места и а, за растежа, економическия растеж. Ние трябва да имаме ясно политическо послание, във връзка с ангажимента ни в сферата на международната търговия. Така че ни интересува каква е позицията на съвета, какво предприема а, той. Що се отнася до трансатлантическото партньорство, аз съм докладчик по темата и установявам, че все по-силна кампания се провежда срещу това партньорство във връзка с защита на личните данни и това беше посочено от много от членовете на комисията. Така че тази кампания която се засилва, какво буди у съвета, каква е реакцията, какво е мнението на съвета по този въпрос. Както това беше направено за акта, защото на времето беше организирана кампания срещу акта. To... И имаше е, някои държави членки, които си направиха оглушки и решиха да се погребе акта. А какви са изводите, които си прави съвета във връзка с това? А, е, така че да се противопостави на а, е, кои а, зловредни кампании – Тоест, прави ли нещо съвета, така че да се противопостави на силното движение против търговията? Има някои, които смятат, че CTIP ще даде възможност за износ на хормони на говеждо месо с хормони към Европейския съюз. Ако проведете проучване обаче а, във Франция, а, именно такива мнения ще чуете. А, така че трябва ли да предприеме нещо съвета срещу подобни кампании? Или смятате, че ако се действа разумно, а, ще могат да се потушат подобни крайни позиции. Още един въпрос. От тези 6 месеца всъщност остават работни 3 или 4, дори по-малко. Защото ако не се постигне споразумение до 10 февруари, можем да забравим всичко това. Е, провеждат се е, важни преговори, всъщност вие споменахте много от тях е, по няколко регламента, инструмента за реципрочност, при е, обществените поръчки. Във всички случаи ние няма да приключим всички тези въпроси, е, но регламента за прилагане и е, за компетенциите между държавите членки. Това са важни въпроси. И при тези две теми и съвета и парламента взех решение да изискат от комисията работен документ, non-paper, така че да се направи оценка на ситуацията. Парламентът е готов да приеме компромисно предложение от страна на комисията, ако обаче и съветът предприеме, вземе подобна позиция. Но имаме усещането, че не такава е позицията на съвета. И той настоява за допълнителни отстъпки от страна на парламента. Доколкото съм информиран, Парламентът не може да направи повече отстъпки от това. И подкрепата на документа на комисията ще зависи от ангажимента, който трябва да е равностоен от страна на съвета. Съветът трябва да е наясно, че не може да получи всичко – това именно означава компромис. И компромисите се налагат между тези две институции. Не може съветът винаги всичко да получава. Така че или е, гръцкото председателство ще постигне значителен успех в следващите две седмици или е, ще има значителен неуспех. И какви са намеренията на гръцкото председателство? Или пък е, ще окажете натиск в съвета, за да убедите останалите, че трябва да са законодатели е, да е, предприемат съответните стъпки. Парламентът направи доста отстъпки. Що се отнася до регламента за е, прилагане, ние сме склонни да се откажем от най-важното си искане да не се включат и услугите. Готови сме да постигнем това, да направим това, ако и съветът е готов да направи отстъпка. Така че нека ясно да а, заявя по отношение на съвета. А, комитетите трябва да обсъждат въпроси свързани с комитологията, не други, а вашите колеги от съвета все още не са разбрали това послание ясно изразено от парламента. Никога няма да позволим на комитетите да не работят по същество Лисабонския договор, Конституция на Европейския съюз и Комисията, парламента и съветът и трите институции трябва да спазват тази Конституция. И няма изключения по това. Моля да ми извините за така ясно изразеното мнение, но аз съм откровен и смятам, че гръцкото председателство трябва да бъде увенчано с успех в тази битка. Ще се опитам да отговоря по-малко красноречиво, но в същия дух. За нас е много важно да намерим такова решение. Но нека да отговоря първо на въпросите в реда, в който бяха зададени. Въпросът с Индия. Естествено, ние сме убедени в значението на това споразумение, но тъй като имаме ограничено време в това председателство, ще трябва да подредим по важност е, и да изберем тези, които са на по-напреднали, на по-озрели, така да се каже. И мисля, че аз посочих ясно кои са страните, с които, на които ще поставим ударение по време на нашето председателство. Колкото до инвестициите и е, при, при, в природните ресурси е, в Гърция, като Гърция ние естествено искаме да привлечем инвестиции. Смятаме, че инвестициите са единствения начин за създаване на работни места и е, намаляване бедността. А също така да се използват природните ресурси, това, което е важно за Европа, не само за света. По, от гледна точка, гледна точка на е, енергийна ефективност и така нататък. Естествено, ние, инвеститорите в е, Гърция, се съобразяват с е, екологичните закони и правище, че сме имали случаи на на с воинстващи групи срещу властите, те естествено са преследвани от закона, както във всяка друга държава членка. Разбирам какво искате да кажете, само да кажа, че имаше насилие, имаше нападение срещу служители в компаниите. Не, не би трябвало никой, който ръководи е, компания, в която работят хора, не би рискувал живота им. Колкото до нас е, е, това споразумение действа и всякакво споразумение не би трябвало да, да попречи на неговото изпълнение, но разбира се, ние сме убедени в правото на примата на закона и смятаме, че сега по другия въпрос е, в рамките на 6 месеца ще се опитаме да направим да постигнем напредък е, по отношение на трансатлантическите търговски и инвестиционни партньорства. Не мога да кажа, че сме нито оптимисти, нито песимисти. Твърде рано е в, така, в началото на процеса сме, за да можем да, да, да правим прогнози. Благодаря за, господин председател, за вашите по-политически въпроси. Ще се опитам сега да балансирам между един избран политик и национален министр, председател на съвета. Доста деликатен баланс е това, особено когато опират нещата до национални проблеми и въпроси. Ясно е на много държави членки, че гражданите задават множество въпроси неудаващата економическа криза, факта, че страна, членка на Европейския съюз, попадна в е, рецесия и цялата еврозона е нещо, което занимава гражданите. То ще се отрази на изборите. Ние като политическа партия се опитваме да излезем с е, свои решения, да предложим решение. Според нас търговията е един от отговорите. И Нашата търговия се възстановява. В момента получихме излишък. Е, салдото ни е положително в е, платежния баланс и това се постига както чрез е, износа на услуги, така и износа на стоки. И това е основният двигател от 13-та година насам. Това е първата положителна преценка за след рецесията. И мисля, че това се отнася за цяла Европа. Търговията е нещо, което създава работни места за всички нас. Тя има само ползи за всички нас. Ето защо в парламента, с, с парламента, съвета и комисията ние обсъждаме толкова енергично всички тези търговски споразумения. Европа трябва да отговори на грижите на, на, на гражданите. А в крайна сметка това, което се опитаме най-общо да постигнем, е да намалим, да създаваме работни места и да намалим бедността. Колкото до трансатлантически търговски и инвестиционни партньорства. Ще създадем възможност на хората от производството да дойдат да разговарят по тях. Ще могат да по този начин да стигнат посланите до, общата, до обществеността, за да видят каква е ползата от е, тези тези партньорства за економическата политика на Европа. Разбира се, трябва да внимаваме при фината настройка. Вие споменахте, че има въпроси, които не са обсъждани в преговорите за тези партньорства, които представляват сериозна грижа за нас. Важно е всички ние да изтъкваме ползата от е, това споразумение. Да, този въпрос, е, както казах, е, се обсъжда и Хората питат е, какво мислят, е, хората питат е, каква е позицията на съвета. Ето защо доколкото разбирам, комисията също е писала в съвета, поставила е много въпроси, свързани с е, преговорите за тези партньорства. Те ще бъдат е, взети пред внимание. Колкото въпросът за законодателните досиета, всички ние трябва да намерим най-добрия начин тези, да се придвижат тези досиета. Наша отговорност се знае има подаден компромисен текст от страна на комисията, който е, сте приели като пакет. На 29 януари ще го обсъдим отново, за да видим дали държавите членки го приемат и ще направим всичко възможно да стигнем до съгласие. Колкото до Колкото до изпълнението, прилагането, председателството излезе документ днес и становището си по хода на дискусиите. Доколкото разбирам, в много ограниченото време, с което разполагаме, трябва да намерим решение до средата на февруари и би било голям успех, ако го направим. Така че, вместо да казваме ще се провалим, ако не го направим, нека по-скоро да кажем ще бъде успех, ако го направим. Нека да погледнем от положителната страна на нещата. Някакви други въпроси допълнителни? Благодаря за възможността, че ми дава е, да е, втори път да се изкажа. Съжаление, залата не е особено посетена, така че можем празното пространство да запълним с допълнителен въпрос. Още два кратки въпроса, е, свързани с е, търговските, трансатлантическите партньорство, партньорство. Сега казахте, че трябва да сме да даваме ухо на, на притесненията на обществеността. Но комисията ни информира, че в края на този месец ще има ще започне процедура на консултации, която ще придружава по-нататъчната работа на екипа по преговори. До каква степен съвета ще участва в това? И вие ще подкрепите ли парламента? Така че да има постоянен контакт между двата законодателни крака е, за да може обществеността да следи всичко това. Второ, казахте, че ще споменете на следващия кръг бизнесмени. Бих ви насърчил да поканите и други лобистки групи, синдикатите, еколози, движения, екологични движения, които се занимават с тази тема. Защото проблемите трябва да се решават с максимална прозрачност. И това е единствения начин, по който може да се общува с обществеността тук не опират нещата само до търговските интереси на предприятията, но и на гражданите. Всички тези въпроси, които обсъждахме сега, са свързани с е, е, тези 28 държави, живота на хората в тези 28 държави в Европейския съюз. Е, наистина професор Морера опис нашите очаквания – че трябва и преди изборите ние да си свършим работата, за да е ясно на хората, че Европейски съюз действа не само за един политически елит, а и в името на хората. Втори въпрос. Какви са регулаторните стандарти, които ще договаряте с САЩ? За да отговорите на очакванията какво се очаква от социалните и трудови стандарти на двата пазара. Всъщност комисията преговаря, не съвета. кратък а, и вие и, и заместник министр Митараки спомена важността за Европейския съюз при воденето на търговски споразумения да се а, постигне максимална защита за географските обозначения и за правилата за происход ние успяхме да се убедим и в това още един път и при с гръцките парламентаристи. А, разбира се, че въпросът свързан с маслините, каламата или сиренето фета е от съществено значение не само за, за Гърция, но и за други производители, които произвеждат типични от, е, от географско значение продукти, които имат легитимното право да получат съответна защита е, за производството и търговията с тези продукти в е, трети страни. Смятате ли, е, че Европейският съюз в тези ключови преговори с Съединените щати и с други важни партньори ще успее максимално да защити очакванията за защита на правилата за происход и географските обозначения, имайки предвид факта, че в много страни самото понятие за правила за происход и географски обозначения не съществува и никога не, не, не е имала такава традиция за такава защита. Ще успее ли Европейския съюз, комисията да бъде достатъчно убедителна в това отношение според вас? Благодаря. Благодаря. Благодаря. Вие споменахте сирането фета. Господин министр, отново ви давам думата. Доколкото разбирам, първият въпрос на Хелмут Шолц не беше съвсем ясен. Е, въпросът беше вашето мнение е по инициативата на Европейската комисия да създаде орган, където да се обединят економическите партньори и неправителствените организации. Какво е вашето мнение за подобна инициатива и е, как ще работите вие с е, подобно сдружение, особено когато трябва да се защитават търговски споразумения. Според мен е е, е много важно. Това е критична точка. Ние трябва да слушаме представителите на бизнеса, но също така и на всички останали партньори, когато се говори за търговски споразумения. Е, както профсъюзите, така и еколозите трябва да дадат мнение. Е, ние говорихме с много неправителствени организации и им обяснихме какви проблеми са възникнали по време на настоящия тур от преговорите. В момента комисията разработва консултативна рамка за такова споразумение. Това обаче е инициатива на Европейската комисия, а не на съвета. В, на срещата в Атина ние ще откриваме открием врати за малък брой хора, но ще подчертая, че е важно и останалите партньори е да бъдат представени. Разбира се, че споразумението ще бъде ратифицирано в последствие от Европейския парламент, който представлява всички народи на Европейския съюз. Сега за географските обозначения, господин Казак, да, различни са традициите, но в, в случая с Канада видяхме, че ние като Европейски съюз е, успяхме да постигнем компромисно споразумение, в който ето са включени значителен брой е, географски обозначения. Това не е мярка за протекционизъм. Тъкмо обратното, това е защита на потребителите. Потребителя е уведомен за това какво купува. Той знае какво купува. Когато пазара е открит, е, тогава има съревнование в един и същи сегмент на пазара. Е, важни са не само цените, важни са и много други неща. Това е важно и за Канада и Съединените щати. Инструкциите, които даде Европейския съвет, но разбира се, се чу и вашата комисия е, и ние отправихме един ясен сигнал, е, че тази точка е много важна. Тя не е второстепенна, тя е от ключово значение. Въпреки това обаче аз не мога е, да предпоставя окончателното споразумение и не знам дали ще има достатъчна защита на е, географските обозначения. Е, мисля, че е, обаче може да възникне е, проблем с парламента и с е, съвета. Председателя, благодаря ви. Благодаря ви. Е, е, е, е, това може би е последното ви е ангажимент към съвета за този мандат на парламента. Благодарим ви за присъствието. Well, let's proceed. Item 5. И така пристъпваме към пета точка от дневния ред. Това е законодателен въпрос за хармонизиране на статистиката за външната търговия с трети страни по така нареченото по така наречената процедура на комитология за приемане на Делегирани актове. Аз съм докладчик. Е, повечето от предложенията за изменения са направени от самия мен. Е, има също така и предложения за изменения от господин Оди. Аз е, смятам, че съм кръстник. Бих се провъзгласил за кръстник на тези изменения. имам предвид измененията на колегата Оди е, става въпрос е, за задължителни срокове за консолидиране на регламента АФТА и за изменения на предишен регламент. Специално моите изменения. Е, моите изменения са свързани с комитологията, с процедура с процедура по проверка. Е, това е стара процедура, но редовната проверка е, предполагаше капацитет е, за проверка, която се предоставя на комисията. Това е, е пред делегирана процедура преди Лисабонския договор. Е, което, е, което предполага, че е, така наречените актове, които се делегират в кавички на комисията, те са делегирани по същество. И аз дълбоко се очудих, когато видях, че комисията, вместо да промени всички актове по изпълнение с делегирани актове, защото това са правила, се опитва да е, си пробира. Някои от актовете остават е, актове по изпълнение, а други са делегиране. Това обаче е, ощетява е, е, правомощите на парламента, защото актовете по изпълнение се предлагат от комисията и се одобряват от държавите членки, като се избягва контрола на парламента. Сега, ние трябва да внимаваме с делегираните актове, защото те са от съвсем различно семейство спрямо правомощията на парламента. Затова аз предлагам всички актове да бъдат делегирани, защото има правила и е, законодателните правила в парламентарна демокрация трябва да е, се упражняват от парламента, а не от изпълнителната власт без делегиране. Ето защо аз искам да отменя всичко свързано с комитологията, всичко свързано с актове по изпълнение и всичко да бъде превърнато в делегиран акт. Това е крайната цел на моите изменения. Очаквам да чуя е, вашите забележки. I've had no... Други членове на нашата парламентарна комисия не са предложили изменения. Очевидно има консенсус. Затова нека да чуем сега мнението на Европейската комисия. Е, кой е тук? Кой... Да, заповядайте. Хелена, имате думата. Добре, Sr. Professor. É uma honra. Now, I, I present the Commission. To listen to you. So, um, I would like to say that the Commission... Well... Комисията приветства проекто е, доклада, измененията и вашата подкрепа за това предложение. Обедени сме, че по-нататъчните дискусии между парламента и съвета ще дадат възможност гладко да се стигне до споразумение на, при, прав, на първо четене. Комисията предлага две цели. Първо да се хармонизира системата за набиране статистика по е, търгов, стоки за търговия между Европейски съюз и други. И второ, да се прехвърлят комитоложки правомощия на е, системата е, за статистика на ЕС е, към това, което, което всъщност е предписано по закона за статистиката от 2013, 2009 година. Предложението на текста следва и между институционалното споразумение относно делегираните актовете за изпълнение, поне така го тълкуваме. Комисията може да предвиди да приеме, да помисли за приемане ограниченията във времето върху ограничените правомощия. Ако предложите изменения, намерят съгласие. Комисията обаче трудно прием, е, е, е, не би могла да приеме предложеното правило за делегирани актови по мерки, отнасящи се до техническото кодиране на статистическите данни, които вече са дефинирани по адекватен начин. Трябва да подчертая, че оценката на комисията на съответните правни инструменти почива върху един задълбочен анализ на тези въпроси по същество. И накрая, и това е най-важната ми бележка, комисията се безпокои сериозно от измененията, които успорват и втората, поставят под въпрос втората част от наше предложение организиране вземето на решение в статистическата система на Европа. И стратегията на новата структура на Европейската статистическа система както е регламентирана по 223 от 2009 тази е, комисия трябва да има координираща роля по отношение на всички дейности, свързани с обработката, създаването и разпространението на европейска статистика. Тя би трябвало следователно и ССИ, която подмага комисията в е, това да изпълнява своите е, правомощи за е, изпълнение в статистическата сфера. Комитоложките правомощия и сега в е, много малко е, в повечето области са в ръцете на ИССИ. Така че предложението да се заличи споменаването на ИССИ не е приемливо за комисията. Ние приканваме комисията Инта да даде своите бележки, при, за да можем да е, придвижим нещата с е, измененията по-нататък. Аз не поставям под въпрос е, комитет, е, комисията по комитология, също, е, актовете за изпълнение по-скоро. Има ли някой, който желая да вземе думата? Не. meanwhile, I have uh, the indication that from the council there will be... Имам индикации от, е, от съвет, имам индикации, че в е, че в е, обозримо бъдеще няма да има позиция от страна съвет, така че няма да се стигне до съгласие по това досие. Така че ние ще излезем с позиция на пленарно заседание което означава, че няма да може на първо четене да се стигне до съгласие. Ще гласуваме утре, а през март ще влезе този въпрос в пленарна зала. Item, item six, um, this is an question. Точка 6 устен въпрос за ответните мерки срещу вино внесено от ЕС е, от страна на Китай, Китайската народна република. Както знаете, Китай е лансирана антидъмпингово разследване и е, разследване свързано с субсидирането на производството на вино в Европейския съюз. Това се счита за политически отговор са на Китай към решението на Европейския съюз за, е, свързано с соларните панели, което бе обявено е, във връзка с е, мерките, антидъмиглите мерки, възприяти от Европейския съюз по отношение на Китай, свързано с соларните панели. И координаторите решиха, че през декември ще се взе е, устен въпрос към комисията по въпроса. Сега е, члените имат е, възможност да споделят въпроси или съображения. Helmut Шолц. Thank you, Mr. Chair. Helmut Scholz is our standing rapporteur. Шолц има думата. Той е нашия докладчик по този въпрос. Благодаря. Искам да попитаме на комисията до къде сме стигнали. Какво е съдържанието на целия спор? Е, защото е, ние задаваме въпрос по е имало съдебно дело. Аз мисля, че последната точка от нашия въпрос е много важен. Ние искаме да има политически подход, е, когато се решават сложни въпроси при двустранна търговия. Каква е нашата политика? Това се отнася както за Китай, така и за всички останали страни. Ние е, търсим решение между партньорите и много интересно да чуем какво ще каже комисията. Междувременно, е, как, какъв, докъде се е стигнало при търсенето на решение. Е, давам думата сега на госпожа Корейра от Народната партия. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички колеги. Да, както посочи и председателят, знаем през юли 2013 година е, Китайска народна република предприе следване за антидъмпингови мерки и подобна инициатива наистина представлява атака като реакция на мерките, предприяти от Европейския съюз за налагане на временни мерки по отношение на китайските фотоелектрични панели. Споразумението, което беше постигнато, за жалост не прекрати а, тези следствени действия, свързани а, с вноса на вино. А всъщност а, а, вносът на вино в Китай е, е поет 70% от Европейския съюз. И е, тук е, се отнася въпроса не само до е, основните вносители, Франция, Испания. Председателят умолява ораторката да говори по-бавно, за да може да бъде преведена. И а, така, както а, казах, а, това оказва отрицателно а, въздействие на целия сектор, а, защото а, а, тези а, лица са обвинени в а, незаконосъобразна практика. Парламентът трябва да има възможност да зададе въпроси на комисаря защото това са изключително важни въпроси и да зададе съответно въпроси, е, свързани с е, е, текущите преговори и да се намери съответно решение на този факт. След това въпроси от по-общ характер също би следвало да могат да бъдат задавани относно стратегията на Европейския съюз при подобни търговски атаки, предприемани от трети страни като реакция на прилаганите от Европейския съюз инструменти за защита. Следващия оратор от НП. Госпожа Херанц Гарсия. Благодаря, господин председател. Би следвало да имаме право да задаваме по такива въпроси в комисия Агри. Също обсъждаме подобни въпроси и проблеми, които възникват с Китайската народна република имаме въпроси към комисията какви е, мерки се предприемат. Получаваме отговор, е, че в процеса на преговорите се взимат мерки за преодоляване на трудностите. Е, но производителите в Европа продължават да се оплакват, защото проблемът остава висящ. Аз съм докладчик по темата за развитие на европейските специалитети и комисарят Чалош подчертава, че средствата за промоция на тази продукция в трети страни представлява значителна част от общия бюджет в тази сфера. И ако ние наистина сме готови да изразходваме 200 милиона евро за промоция в трети страни, не, и Азия не можем да изключим Китай от тази дейност, защото лозаровинарския сектор е ключов и дава възможност да се развиват и други отрасли. Така че отново приветствам авторите на този въпрос, който би следвало да бъде зададен на възможно най-кратки срокове в пленарна зала. Благодаря. И така господин Волга Мюлер от комисията. You are welcome. We love to listen to the commission. С удоволствие ще слушаме отговора на Европейската комисия. И така, да, този, този микрофон работи. Трябваше да сме. Първо, Искам да благодаря за това, че давате думата на комисията. Комисията с удоволствие ще отговори на въпросите. Е, между, между, междувременно ще се спра и на по-технически въпроси, които бяха повдигнати днес след обед. Първо беше изразено безпокойствие, че тази мярка е от специфичен характер. Много е важно, е, всеки член на СТО има право да използва инструменти за защита на търговията, ако е, отговаря на изискванията на закона. Е, като мотивацията от правна гледна точка не може да бъде оценява. Така че това, което в момента е на масата, е правно изправно. Ние трябва да се съобразяваме с него, ние трябва да се чувстваме, да, да съдействаме на, на разследването, т.е. нашите износители е, трябва да е, участват, както и съответните държави членки и комисията. Точно това беше направено. Комисията работи с е, две-три държави членки, които са засегнати и с национални сдружения, за да им за да ги съветва как да се работи по този въпрос. Сега е, говорихме с комисар Дегухт, е, с господин Гао. Може би ще има диалог между представителите на бизнеса. Going on, there will not be any, uh, the next meeting, the next business to business. Аз тези срещи между бизнес партньори Сега, последната, със, последната среща е състоя на 8 ноември. Аз искам да ви да уверя парламента, че комисията ще работи в близко сътрудничество с вас по всички поводи за тревога. Thank you very much indeed. Um, the text uh, of the oral question is in благодаря. Текста на устния въпрос се намира във вашите папки. Ще гласуваме утре. Пленарното заседание, на което ще се разгледа този въпрос, те първо ще се реши дали ще е февруари, и, февруари или март. Сега да минем на седма точка. Делегацията, състав на делегацията за Гърция. Знаете вече, господин е, Метараки е, го спомена, че делегацията е била предишния път е, много малка, но много качествена и постигна сериозен успех. Срещахме се в обичайния формат, хора от правителството, парламента, бизнес, среди трейд профсъюзи. Е също така имахме посещение в една много в новаторска козметична компания в Атина. Чухте какво каза по въпроса заместник премиера. Така че обсъдихме търговските въпроси с гръцкото председателство. Чухте, че те имат реалистични амбиции, е, като си дават сметка, че времето нямаме време в изобилие, времето е доста така дефицитна стока. В Атина казах нещо, което казах и днес, че ако искат да се приключи успешно работата по тези досиета, трябва много опорито да се работи и съвета, защото трябва наистина да от всички страни да има силен ангажимент и готовност за отстъпки. Затова и ние казахме, че сме готови да приемем и предложението от е, предложение от нон-пейпер, който предлага комисията, ако решат, е, че го искат, е, защото в крайна сметка става дума за двустранен процес. Аз съм убеден, че ще имаме отлични отношения с гръцкото председателство. Господин Казак, имате ли някакви коментари? Вие бяхте там с мен, е, участвахте в, е, пълноценно в това посещение. Е, right. Не, господин председател. Е, мисля, че вашата оценка беше точна. Искам само да подчертая, че аз бях впечатлен е, от въодушевлението и амбицията на гръцкото председателство е, в тези кратки срокове, за да се постигне напредък по много трудни въпроси. Разбира се, както вие самият казахте, трябва да бъдем реалисти. Не трябва да имаме прекомерни очаквания. Независимо от това обаче, ако продължим да работим в добро партньорство с съвета, аз мисля, че в тези срокове можем да постигнем повече успехи, отколкото някои очакват. И за това смятам, че трябва да продължим да сътрудничим отблизо с съвета е, и е, ако той не е на наша страна. Може би е, ще има проблеми с разрешаване на някои въпроси, особено законодателните въпроси. Трябва просто да е, сумеем да ги убедим. Е, това е. Благодаря ви, председателя. В Атина беше и постоянният представител на Гърция в ТПС, господин Карачи така, това е ключова позиция и от опит знам, от последните 4 години, от опит съм научил, че е от ключово значение коя страна е председател на Европейския съюз по ТПС. И заради това се надявам, че новото председателство ще ни помогне за а, е, а, е, толкова важния компромис по законодателни въпроси. И така, сега Следваща точка е среща на координаторите. Ние приключихме малко по-рано. Е, ще направим пауза и продължаваме в пет и половина. Довиждане! Довиждане. Хелмут, вие сте единствения координатор тук. А и Метин, всъщност, да, пардон. Всички други координатори се очаква да пристигнат в предвиденото време. Останалите са свободни, защото ще продължим заседанието си утре. Благодаря. You can go to